So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, уважаеми колеги. Днес е последно ни заседание преди лятната почивка. Радвам се, че някои от вас все още са тук. Днес имаме една много пълна програма. Ще има представяне на полското председателство. Искам да приветствам господин Марък Савики, който е министър на земеделието и развитието на селските райони в Полша. Той е представител на полското председателство в тази област. А, значи околната среда и нейното опазване е свързано и с продоволствената сигурност, така че той е тук сред нас, за да говорим по тази тема. Той е завършил висшето си образование в област аграрна економика. той притежава и едно земеделско стопанство, Той практикува земеделие, а не само говори за него. Той е член на парламента в Полша, изпълнявала различни функции, председател на комисията за защита на конкуренцията, защита на потребителите, а също е бил председател на парламентарната група на партията на полските земеделци. Много други е, функции изпълнявал той. Добре е дошъл тук сред нас в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Във Варшава имахме възможност с вас да говорим по различни теми и ще е интересно да чуем а, какво а, възнамерява да свърши полското председателство през а, тези 6 месеца. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми депутати, за мен е голяма чест да съм тук сред вас днес и да ви представя приоритетите на полското председателство в областта на земеделието, рибното стопанство и селските райони. Искам да ви благодаря за поканата. Искам също така да изразя моите поздравления към френските депутати и френския народ за техния празник днес, техния национален празник. Уважаеми дами и господа, Полша е една голяма европейска страна и замеделието е, има голямо значение за развитието на страната. Ето защо и нашите приоритети обхващат продоволствената сигурност, безопасността на хранителните продукти. Тези теми заемат първостепенно значение в нашата програма. През последните години и месеци работихме засилено в тази област. Виждаме колко важна е продоволствената сигурност и нейното значение се покачва. тази предварителна сигурност обхваща качеството на храните, но и а, тяхното количество, а, също и сигурността на производителите на хранителни продукти, за това, че те трябва да планират а, производството си за един по-дълъг период в областта на земеделието и селските региони. Полското правителство ще се концентрира върху реформирането на ОСП до 2020 година. Също ще се проведе и дискусия, свързана с ВИ възобновяемите енергоисточници. Е, преди е, десетки години земеделието беше независимо от е, енергетиката. А, обаче това сега не е така. Добре да се изгради, да се изготви един план а, за снабдяването на земеделието с енергийни ресурси, за използването на а, биомаса, биогорива и така нататък. Тази седмица ще се срещна в Сопот, за да говорим за енергетиката и други въпроси. Надявам се, че по време на следващото заседание на съвета на министрите ще можем да говорим и по този въпрос. Сега въпросите, свързани с приоритетите на председателството. тук се включва и общата политика в областта на рибното стопанство, в тази област също се очакват реформи през последните три дни. Говорих с депутати по отношение на на политиката за селско стопанство, извинете, за рибно стопанство. Има нови идеи, нови предложения както и в рамките на ОСП, сме изправени пред големи проблеми. Необходими са по-прагматични подходи, както и в областта на рибното стопанство, така и в областта на ОСП. Надявам се, че по време на полското председателство тези теми ще бъдат засегнати. В допълнение искам да кажа, да спомена и темата за обозначаването. Обозначаването. Комисия. Е, е, и етикетирането на obok е, идентификации бидва, варто jeszcze raz също и за обозначаване на животните, както и обозначаването на овците. И трябва също да се спомене, че разходите с това обозначение не са толкова големи. В края на годината ще получим доклад от комисията, свързан с хуманото отношение към животните и транспортирането на животни. Смятаме, че всички аспекти ще бъдат обхванати както тези свързани с економиката, така и тези свързани с хуманото отношение към животните съответно ще се търсят решения на проблемите. Решения, които да отговарят на очакванията на всички заинтересовани страни, като се взема предвид опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Сега, относно относно растениевътството, преди 30 години бяха създадени системи и програми за защита на растенията. Тези разпоредби трябва да бъдат преразгледани отново. Също и по отношение на вредителите, които се появяват навсякъде по света. И при промяна на тези разпоредби, може би, е, ще се избегнат някои неточности и ще се разрешат е, редица проблеми. Е, също по отношение на семената и посадъчния материал се очаква високо качество на тези материали, които се предлагат на единия вътрешен пазар. Трябва да се вземат а, при вноса на тези материали отвън, трябва да се вземат предвид е, а, европейските а, стандарти. Полското председателство ще работи съвместно с комисията в рамките на подготовка на законодателство в тази област. Друга важна тема, с която ще се занимаем, е свързана с ГМО генно модифицираните организми. Полското председателство а, иска да продължи действията по тази тема, да преразгледа предложенията вече от а, предложени от комисията. Ще се опитаме да започнем двустранни разговори с Европейския парламент. До сега всички, не са обхванати всички аспекти, свързани с ГМО, не са а, обсъдени последствията от разпространението и отглеждането на ГМО. Следващата година ще се обяви за година на горите. В Польша 40% от територията е заета от гори. Разбира се, част от тези гори спадат към защитените територии в Европа. Ето защо смятам, че е важно да се каже, кажат няколко думи и по този въпрос. Съвета перие резолюция на парламента, свързана с защитата на горите в Европейския съюз. Сигурен съм, че съвета ще сподели вашето мнение и ще признае, че е важно горите да бъдат защитени, защото те изпълняват редица важни функции. Те са важни за екологичния растеж, за економическия растеж в селските региони, райони. Също така, защитата на околна среда в световен мащаб се дължи на най-вече на хората, заети в горското и селското стопанство. Така че опазването на горските ресурси ще е една много важна задача за полското председателство. Знаем, че и горските масиви са подложени на негативните последици от промените в климата. От Очакваме също и в парламентарната комисия тези теми да бъдат взети предвид. По отношение на опазването на горските ресурси, мога да ви кажа, че Полша ще продължи работата на унгарското председателство в тази област. Тук мисля най-вече за програмата Forest Europe както и а, конференцията на министрите за защита на горите. В ОСО през юни съответните министри а, взеха много важни решения, свързани с започването на преговори за постигане на споразумение, свързано с а, опазването на горите. А, също така в целите на Европейския съюз 2020 година са е включено и опазването на горите. Предвижда се регламент в тази област, както и съответните инструменти, които да бъдат прияти през ноември 2011 година. ще се опитаме да сме възможно най-добре подготвени за предстоящата конференция. На последно място искам да се спра на следната тема. Световната организация за тропическа дървесина – тази организация иска да случи споразумение, свързано с дървесината за 2016 година. А, ние се задължаваме да работим тясно с парламента, комисията и държавите членки. След публикуването на доклада на Комисията по международна търговия, парламентът ще има готовност да приеме регламента още през септември. Още един орган, който работи на международно ниво, това е Комисията за генетични ресурси в рамките на ФАО. Тук става въпрос за използването на генетичен материал също и става въпрос за възможностите на използването на този материал. Следващото задание ще се състои в Рим под агидата на полското председателство. И ние също ще се подготвим много добре за тази конференция. Не на последно място ще продължим и работата на нашите а, унгарски колеги. Искам да а, ви уверя, че ще предприемем а, всички възможни действия, за да продължим а, работата по тези теми, които са започнати от предишните председателства. Така че още 2011 година да можем да приключим работата по, а, по някои от темите и да а, положим а, основата за по-нататъчната работа през 2011, 2012 година. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря ви, господин Савицки. Благодаря ви за представянето на програмата на полското председателство. Трябва да кажа, че ви имате един много важен ресор, който обхваща много големи и важни теми. Земеделие, горско стопанство, рибно стопанство, е, това са основните елементи за поддържане на биоразнообразието. Също тези теми са важни за опазването на климата, на околната среда. Това всичко съвсем големи и важни теми, които са включени в вашето портфолио. Полша има какво да предложи на Европейския съюз, да, както и вашата комисия да, нашата комисия се занимава с тези големи теми биоразнообразие, защита на природните богатства, опазване на околната среда, опазване на климата и така нататък. Пожелавам ви всичко най-добро. Както казах, Полша може да предложи много. Имате прекрасна природа, където биоразнообразието е запазено. Вие също може да споделите вашия опит с другите държави членки. Има много редки екземпляри в Полша. Устойчивото земеделие трябва да стане един основополагащ принцип в цел Европейски съюз, защото то предлага редица предимства. В центъра на вашата политика ще залегне а, реформирането на а, ОСП. Тук а, в парламента с а, Комисията по земеделско стопанство, с въобще всички колеги в а, парламента. Говорим за това а, първия стълб а, да поеме на зелена посока и а, да бъдат отпускани средства и за ефективни действия, предприемани от земеделските стопани, свързани с опазването на, на околната среда и развитието на селските е, райони. Това е посоката, която искаме да поемем в областта на земеделието. Вие се спряхте и на рибното стопанство. В миналото тук в комисията сме водили редица дебати а, за рибните запаси. Знаем, че много видове риба са застрашени от изчезване. Знаем, че също риба тон е заплашена от изчезване. Тук се обсъжда как може да се спаси спасят запасите от рибатон, но и други а, видове рибни запаси. Това всичко ще е част а, от а, реформите предвидени а, за ОСП. техниките в технологиите, които се използват за земеделието, е тема, която, с която се занимаваме тук. относно хранителни продукти, ние искаме да знаем какво е тяхното е, въздействие върху потребителите е, относно е, регламента за новите храни. Бяхме на едно мнение с комисията и съвета, че трябва да, да се знае ако в продуктите се използват наноматериали. Също така, а, клонирането на животни, това е една друга важна тема. А, очакваме комисията да изготви ново предложение в края на годината, защото ние спешно се нуждаем от ново предложение Имаме готово законодателство за генните технологии, това го споменахте и вие. Да, парламента оказва сътрудничество и така да се каже тази тема да бъде ренационализирана. А, а, така че всяка държава членка да реши сама за себе си дали а, ГМО могат да бъдат отглеждани и разпространявани на тяхна територия или не Значи това проекта законодателство трябва да много бързо и скоро да бъде прието, още в, по време на вашето председателство. Има и други много важни теми, свързани с хуманно отношение към животните. А, а, вие казахте и за електронните чипове, с които трябва да бъдат а, обозначавани, а, маркирани животните. Специално искам да спомена и конете, че те ще бъдат също маркирани с такива а, чипове, така че те да не страдат а, излишно от а, старият начин на маркиране. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето представене. Господин Зебер е първият, който иска да вземе думата. Благодаря ви и добре дошъл в комисията. Вие обхванахте много теми, които, с които ще се занимае полското председателство. Искам да се спра на последната тема, която засегна, засегна председателя, а именно ГМО. Знаете, че парламента иска да има по-засилена субсидиарност по тази тема населението в Европа трябва само да реши дали ГМО да бъдат отглеждани на тяхна територия или не. как смятате обаче, че може тази ситуация в съвета да се разреши, защото там а, нещата са в застой поради едно малцинство от държави членки, които блокират вземането на решение. Относно продоволствената сигурност, знаете, че населението на света се увеличава, цените на хранителните продукти се увеличават. От друга страна, рибното стопанство е много важно, значението се е засилва. Знаем, че също много е, видове рибни запаси подлежат на свръх улов. И е, много рибни стопанства е, се обявяват срещу намаляването на квотите. А, други пък държави, които нямат нищо общо с рибното стопанство, е, просто се отнасят е, е, с пренебрежение или въобще нямат никакъв интерес към темата. следващата тема са възобновяемите енергийно източници. миналата година в Съединените щати стана ясно, че ам, потреблението на зърно се увеличава. А, това ам, може би ще се получи и в Европа. Не трябва да допускаме ам, ВИ и природно-хранителни продукти да стоят в конкуренция. Благодаря Андърс Перила, нашия докладчик а, по темата за плодове, плодовите сокове. Да видим колко захар може да а, се слага в а, тези сокове. Eh, Благодаря, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашите уводни разяснения. Както беше споменато, аз работя по директивата за плодовите сокове. Имам въпрос именно в тази област. Какво е вашето мнение във връзка с Кодекс Алиментариус? А, какво ще бъде приложението на този хранителен кодекс? Говори се, че той ще. Той вероятно ще има въздействие върху храните и хранителните а, навици в целия свят. А, какво ще кажете за храните, за сладовете, особено тези, които имат висока киселинност? Ако а, кодекс елементарис а, бъде задължителен, ще трябва да има изисквания еднакви за всички хранителни продукти. Примерно за европейските производители добавянето на определено количество захар, плодова захар в други плодови сокове дали това ще бъде разлечено, разрешено, дали този кодекс ще бъде кодекс за едни и не толкова задължителен за други. Дочуваме, че е, трябва да имаме, някои говорят, че трябва да имаме европейска директива е, за горското стопанство. Да се въведат е, минимални стандарти за европейските гори. Можем ли да се съгласим по общи стандарти относно всички видове на горски насъждения, начини на тяхното използване и така нататък. Мислите ли, че в един момент ще имаме някакви минимални изисквания, които ще въжат за цяла Европа и за горското стопанство? Благодаря. Ренате Брюн. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. За мен беше приятно да чуя това, което вие казахте, особено за горите, като има предвид, че съм докладчик Сянка по доклада за горското стопанство. Би било интересно да чуем какво по-подробно смятате да се направи в тази област, тъй като съм от северната част на Ирландия. За мен бе удовлетворение, е, с удовлетворение чух е, вашите думи относно упростяване на ушните марки за овците. Но искам да ви попитам две неща. Първо, във връзка с стимулите за фермерите да подобрят е, управлението на екологичните ресурси, и укрепването на втория стълб. А също така, във връзка с първия стълб и позеленяването, за което вие говорихте и което господин Лайнен също говори, как мислите, че се развият нещата в светлината на разговорите, които водите с страните членки? Дали ще има някакви задължителни мерки или гъвкавост ще бъде предоставена на страните членки. Може би са ни необходими мерки, които да не доведат до допълнителна бюрократична а, натовареност и да бъдат лесно приложими. Благодаря, господин министре. Много ми хареса вашето експозе. Е, мен не ме интересува въпроса с бюджета, а ме интересува как може е, да се намали броя на тези ръце, които посягат към земеделието. има 8 души, които изкупват изкупват около 80% от месото на пазара. Значи вече няма никаква конкуренция. Това е недопустимо и няма какво да се чудим, че млякото е по-ефтино от минералната вода. Какви мерки могат да бъдат предприяти, така че да може да се запази съществуването на земеделските стопанства? И една друга тема искам да засегна. Темата за ГМО. Не искам да говоря с вас сега за ГМО. Искам само да кажа. Ако стане така, както иска колегата Зегър, да стане национализиране на, на, на това, национализиране на тази тема, да речем, на границата с Холандия, да речем, че един ден в Холандия ГМО се разрешат, няма граници. И а, а, идва един камион с фураж в, а, дон, в долната част на Рейн, там където живея аз. Не се знае дали в този фураж има ГМО или не. И какво ще стане с този земеделски стопани в долната част на Рен, който бъде хванат, че а, а, а, неговите животни са хранени с фураж, който съдържа ГМО. А, виждате до какви масивни проблеми може да се стигне, ако това, е, решението за ГМО се взема на национално ниво. Какво може да кажете вие по този въпрос? Äh, er Благодаря, господин Флоренц вероятно трябва да призовем към внимание, когато се купуват фуражи. Трябва да се внимава откъде се купуват фуражите. Викторио Проди. Благодаря, господин министър. Обикновено подчертавам значението на отпадните материали от горското стопанство и колко е важно да се а, осигури тяхното преработване, за да може да се използват а, за биомаса и оттам за гориво. Това би било е, един от а, начините за намаляване на нашата енергийна зависимост. Също това, това ще бъде един възобновим енергоресурс, който ще ни помогне да предотвратим измененията в климата. Възнамерявате ли да направите нещо по този въпрос? За преработката на отпадъците от горското спасва, Един тон суха биомаса дава чрез пиролиза около, един кубич, един, а, а, около 1000 кубически метра водород. В Италия ние задоволяваме една трета от нуждите си от газ само чрез преработване на отпадните материали от горското стопанство. Тоест трябва да се разбере колко важна е тази работа. Възможно ли е да подемете инициатива по този въпрос на европейско равнище, господин министр? Благодаря. Викторио. И последният въпрос сега за сега. Може би ще има още въпроси по-късно, но това е Луис Питерле, който е пчелар. Алойс. Благодаря, господин председател. Няма превод на словенски, затова ще говоря на английски. Моето хоби, е, пчеларството, така става все по-трудно. Едно преди години пчеларството беше романтична, романтично занимание. Вече не е така. През последните години в Европа, на също така и в САЩ, е, пчелите, пчелните семейства измират. И то в, е, така много бързо. според мен, а, пчелата е най-добрият показател за качеството на околната среда. Вчера приехме становище по този въпрос. Над 150 изменения към това становище са внесени. Това показва интересът към тази тема. Но струва ми се, че на нея все още не се обръща достатъчно внимание. Не се обръща достатъчно внимание на този важен а, екологичен показател пчелите. В първата част на вашето уводно слово, когато говорихте за безопасността на храните и продоволствената сигурност, мисля, че в рамките на тази тема трябва да се обърне повече внимание на пчелите, защото чрез призмата на пчелата може да видим и, и много други проблеми на околната среда. Тоест, тоест тук ни е необходим един, една различна парадигма не са необходими само козметични промени, трябва да обърне повече внимание на химикалите, които се използват в селското стопанство, например. Защото това, което наблюдаваме през последните години, трябва да ни разтревожи и да обърне много повече внимание на този въпрос. Полските пчелари са сигурно в е, същото положение като мен. Да, полският мед е деликатес и ние искаме да имаме колкото е възможно повече от него. Също е, това, така качеството на меда показва какво е качеството на околната среда. Искам да кажа, че вчера моето изменение беше прието в комисията. Също така, че опрашването на растенията от пчелите е застрашеното използването на пестицидите и ГМО. Моята позиция относно ГМО е се доближава до тази на колегата Рихард и колегата Хайнц Флоренц. Аз съм член в Комисията по земеделие и там се води една много, много а, голяма дискусия, свързана с първия стълб, а, какви средства могат да бъдат отделени в рамките на първия стълб. А, значи това, което се влива в първия стълб, ни липсва във втория стълб. Така се оказва в крайна сметка. Това а, не е един а, въпрос за пренебрегване. Как, кои, какви средства ще се влияят във втория стълб? Това е моят въпрос. Така, господин министре, много интересни въпроси и ние очакваме вашите отговори. Дякую барзо. Много благодаря, господин председател. Въпросите наистина бяха много интересни. Не винаги сме в състояние да подхождаме към селското стопанство и рибарството по достатъчно широк начин. Обща за селско-стопанска политика стана на 50 години. И ако погледнем нейната история, ще се уверим, че тя е нанесла немалко щети. Някои от моите съседи имат така много прагматичен подход към реформата на ОСП. Но аз очаквам тази реформа да бъде дълбока и радикална. Знам, че и парламента и съвета до известна степен подхождат по този начин към реформата на ОСП. Въпроса за пчелите, химикалите в селското стопанство и прочие. През първите 20 години на ОСП селско-стопанското производство се интензифицира. Започнахме да използваме все повече химикали. Сега се чудим къде изчезна био, биоразнообразието в Европа. Засаждаме монокултури, отглеждаме монокултури, увредихме почвите и сега се опитваме да ги възстановим. Какво да направим? Как да спасим хумусният пласт? Сега се замисляме за това, че почвата е не само ресурс за производство на храни, но и субстрат на нашата биологична среда. И ще имаме през септември конференция, ще проведем в Брюксел за това как да възстановяваме хумуса в Европа, как да запазим биологичния живот на почвата. Защото струва си да си помислим за последиците. И затова реформирането на общата стопанска политика не трябва да се разглежда само като финансово упражнение. Знам, че 90% от дебатите са за пари. Кой какво ще получи и кога. Но изглежда, че не ни достига смелост да помислим за земеделието в европейски и световен план. Ние не сме особено последователни в нашето мислене. От една страна, научните изследвания в Европа е толкова, са толкова изостанали, наука, връзка наука е толкова изостанала, че не ни дава доводите, от които се нуждаем. Не всички сме убедени, че геномодифицираните организми застрашават биоразнообразието, но има и такива мнения и не трябва да ги подценяваме. Не бихме искали да забраняваме е, генно модифицираните организми. И е, разбирам е, това, което господин Флоренс каза относно Германия и Нидерландия. За ренационализацията на политиката има различни подходи в тези две страни, различни са подходите в Чешката република и Полша към този въпрос. Съществуват опасения относно биоразнообразието има мнение, че трябва да предотвратим навлизането на ГМО в Европа. А но тук е необходим сериозен научен дебат. Ако ние в Европа кажем не на генно модифицираните организми, а продължаваме да внасяме е, фуражи от генно модифицирани растения от другаде, Ако не забраним вносът на подобни храни, е, тогава потребителят, разбира се, ще избере е по-ефтиното. В много части на Европа биоразнообразието вече е сериозно намаляло, сериозно увредено и трябва да бъде възстановено. Затваряме си очите, че когато мислим преди всичко за пазара, е, когато гледаме с е, капаци, е, трябва да ще изостанем от останалия свят. 30% 30 милиона хектара се използват за отглеждане на фуражни култури в момента. Но ще кажа, не трябва да гледаме само в своя двор, трябва да възприемем по-широк подход. И тук пози... позициите на съвета са така доста добре балансирани. Като водим подобен дебат, най малко да трябва да позволим на учените да си свършат работата. Не трябва да им пречим. И ние не сме начало в биотехнологиите и затова ни липсва и достатъчно информация по този въпрос. Също въжи и за клонирането. Мисля, че в земеделието, в Европа, пък и в света, Тези методи крият а, огромен потенциал, имат огромен потенциал. Потенциал да се задоволят нуждите от храна на света и на Европа. А, не е обязателно необходимо да използваме ГМО, да използваме клониране, но необходима е основна реформа на ОСП. Председателят на тази комисия говори за устойчиво рибарство, за запасите от рибатон. Радвам се, че червения тон постепенно възстановява своите популации и че многогодишният подход възприето от нас, дава резултати. Но трябва да признаем, че нашите рибари не регистрират и съобщават достатъчно точно количествата и видовете риба, които ловат. А после трябва да се види какво ще се прави с рибите, които, рибата, която е уловена, но след това се изхвърля. има все по-ясна тенденция към регионализиране на риболовната дейност. Не може да има едни правила, еднакви правила, които се прилагат еднакво и в екваториалните води и в далечният север. Тоест всички аспекти на риболовната дейност трябва и уловът трябва да се вземат предвид. Преди 100-120 години, както казах, земеделието задоволяваше само нуждите си от енергия. А през 2007-2008 се надигна ропот поради факта, че световните пазари на храни е, бяха дестабилизирани от производството на биогорива. След 2008 година цените на зърнените храни спаднаха на половина. а не мисля, че се намали производството на зърно за биогорива. Очевидно, пазарът се влияе много повече от спекулацията, отколкото от усилията за възобновимо, възобновими другоисточници. В земеделието и хранителната промишленост остават много органични отпадъци, които трябва да бъдат използвани. Не е необходимо само да засаждаме специално за биогорива. Ами, слънчевата енергия и енергията на вятъра, всичко, всички, това може да се използва. Това са а, технологии, които а, безспорно могат да ни помогнат. Но ето има и въпроса, който тук беше повдигнат за биомасата от е, отпадците от горското стопанство. В никакъв случай не бих искал е, използването на биомаса за горева да унищожи нашите гори. В момента е, ние да, имам, осигурили сме стимули за производство на биомаса, благоприятен данъчен режим и това също може да поощри използването на горите за тази цел. А, а вместо да се използват за дървен материал, да се използват за биомаса. Очевидно не искаме да изсечем горите си и поразим околната среда, за да произвеждаме гориво. Съгласен съм с господин Петърле, че пчелите са природен показател за качеството на околната среда. Много често обаче проблемите, с които се сблъсват пчеларите, е, за тях се обвинява преди всичко е, селското стопанство. Така и в Польша. В Польша също измират пчелите и се опитваме да установим защо. Очевидно, е, препаратите за растителна защита вероятно са виновни за това, но сигурно има и други фактори. Тоест, е, необходимо е, е въпросът да бъде изследван от научна гледна точка и когато говорим за управление на околната среда, това трябва да бъде една цялостна политика, а не само да се обвинява земеделието за нанесените вреди. Въпросът за захарта в е, кодекс Елементариус. През последните едно-две десетилетия ние предявяваме големи изисквания и много високи стандарти към производителите на храни. През същия период в Световната търговска организация, пък и в целия свят водим дебати, изключихме много двустранни споразумения. И в резултат на всичко това, светът очаква европейският пазар, който се отличава с богати потребители, да помага на, за развитие на земеделието в целия свят. Но ако не искаме висок стандарт за хуманно отношение към животните, ако искаме биопродукти, <clears throat> ние не можем да отваряме границите си за храни, които се произвеждат при други условия и без да спазват тези високи стандарти. Същото се отнася и за генномодифицираните организми. Ако искаме да запазим биоразнообразието в Европа, трябва да се грижим за него и другаде по света. Това е, има решаващо значение за продоволствената сигурност и безопасността на храните. Също така изпоменахте нашите усилия за осигуряване на по-зелено земеделие. Когато обсъждаме проблемите, пред които сме изправени, не трябва да забравяме да изпълним поетите ангажименти. През 2003 година разделихме помощите от производството и това имаше за цел да поощри земеделците да избират начина на производство в зависимост от сигналите, които получават от пазара. Въведахме нов принцип, в действие. За какво става дума? решихме да разясняваме на потребителите, че земеделците правят едно или друго за опазване на околната среда, в резултат на това получават помощ. Сега имаме регистри, водят се дневници, европейските власти внимават тези дневници да бъдат редовно попълвани и в тях има раздела за защита на околната среда, разписани са всички е, задачи, които земеделците трябва да изпълняват, за да опазват околната среда. Наред с кръстосното съответствие имаме и директиви в областта на опазването на околната среда. И ако решим да съставим карта на дейностите, ще видим, че в нея ще има доста бели петна. по първият стълб трябва да се възнаграждават партньори, земеделците за спазване на изискванията. И ако това е така, европейското земеделие би трябвало да е доста зелено. Тоест, ние е добре е да спазваме това, което сме решили един път. Добре е да имаме по-зелено земеделие, но, както казах вече, първият стълб вече е ярко-зелен. Ако говорим за втория стълб, трябва да има повече финансови стимули, повече повече морков, по-малко тояга. Има вече егроекологически програми и много европейски земеделци ги изпълняват. Ако а, смятаме, че директните плащания ще бъдат економически стабилизатор, в такъв случай ще трябва да се примирим, че ще имаме един консервативен земеделски отрасъл, който ще бъде преди всичко насочен към производството. Но ако обърнем повече внимание на иновациите и конкуренцията по втория стълб, ако използваме повече стимули, тогава земеделието ще преодолее сегашният застой. Алберт Дес не един път е заявявал в парламента, че през последните 30 години производството на храни в света расте, а в Европа е в застой. а нашите възможности за развитие без ГМО, без клониране, без прекалено използване на химикали. Потенциалът за по-голямо производство за растеж в Европа е огромен. Има възможност за това и за тази цел е необходимо да бъдем по-решително въвеждането на зелени мерки по вторият стълб и какво още исках да кажа? Казва ораторът. Да, исках да спомена системите за ранно, пред, ранно предизвестяване и свързаните с това опасности. Някой каза, че тази система не работи, но аз мисля, че много добре си работи. Мисля, че не работят както трябва местните санитарни власти. Какво можем да направим? Да подобрим механизмите за инспекция на национално равнище, инспекционните механизми на национално равнище, да видим какво може да се направи в тази насока. С индустриализирането на селко-стопанското производство, като че ли забравяме, че най-здравословната храна е онази, която е близко до производителя и колкото може по-малко преработена. Всичко, което се произвежда на място и което не е много преработено, е много по-безопасно от промишлените е, продукти. Това, което комисара Чолош говори за малките ферми, за преките продажби, за микропазарите, Това не са само въпроси на качеството и здравословното хранене, това също помага и за предотвратяване на измененията в климата. Какъв смисъл да транспортираме един продукт на стотици мили, за да бъде преработен и след това да го връщаме обратно като преработен продукт, за да бъде продаден. Значи необходими са новаторски е, решения, повече конкурентоспособност е, и в хранителната верига. Когато става дума за хранителната верига, мисля, че ние като политици трябва да бъдем по-смели. Не трябва само да е, повтаряме, да държим мисо на тези, които говорят за увеличаване на конкурентоспособността, а трябва направо да се опитаме да предотвратим нелоялната конкуренция. Защо се боим да кажем, че няколко многонационални корпорации налагат своите правила и на земеделските производители, и на преработвателната промишленост, на хранителната промишленост и това задушава цялата система. Както казах още в началото, когато ставаше дума за хуманното отношение към животните, трябва да ускорим работата за постигане на хуманно отношение към животните и трябва да предложим възможности на земеделците да спазват изискванията е, за хуманно отношение към животните. Но не трябва да се претоварваме с е, прекалено много правила. Има обаче неща, които не могат да се избегнат. Искам да ви уверя, че след влизането в сила на Лисабонския договор, можем още по-добре да работим заедно и не само в началото и в края на едно председателство може, трябва да обменяме информация, непрекъснато трябва да бъдем във връзка. Ще обсъждаме различни, видов, различни решения, документите, които ни представя комисията. И много се надявам, ще се срещаме по-често ще може да обсъждаме тези въпроси с вашите комисии, с политическите ръководители. Винаги е полезно да се обсъждат въпросите, които и парламента, и съвета се опитват да решат, но се блъскват с трудности. Господин министре, смятам, че ние сме на едно мнение по основните теми. засегна се темата тук за горското стопанство, но рибното стопанство също е от голямо значение. Важно е да запазим екосистемите, да запазим биоразнообразието или ще направим така, че те да бъдат унищожени. В бъдеще тези теми трябва да придобият още по-голямо значение. Беше казано, че е жалко, че земеделската, в земеделската политика 90% е, нещата се въртят само около парите. Кой колко ще получи. А не се говори толкова много за това какво прави земеделието за запазване на биоразнообразието, какво прави земеделието за хората и така нататък. трябва да се говори повече за това е, какво, за какво допринася земеделието тук в е, комисията Дискутирахме много за незаконния внос на дървесина, на дървесни трупи и за това, че можем да се използва една система за контрол върху вноса на дървесина. В бъдеще трябва повече да се занимаем с тези въпроси. Вие казахте, че 30 милиона хектара в световен мащаб са необходими, така че да може да се произведе необходимото количество хранителни продукти за изхранване на населението. по време на следващата конференция в Южна Африка, конференцията за климата, тази тема ще бъде обсъдена. Също ще се обсъди и косвения ефект, косвените въздействия, които също трябва да бъдат взети предвид. Надяваме се, че ще можем да напреднем по темата за климата, по темата за това, че все повече обработваеми земи се унищожават. Ще се радвам да работим съвместно вас. Не се съмнявам, че председателството ви ще е успешно. Вие споменахте различни конференции, които ще организира полското председателство, свързани с ВЕ и горско стопанство. И съм сигурен, че членове на нашата комисия ще вземат участие в тези конференции. Благодаря на вас и на вашия екип и ви желая успешна работа през следващите месеци.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 с дневния ред, с следващата а, точка. Позиция на парламента относно проекто бюджета за 2012 година във вида, в който е заменен от съвета всички раздели. На време дойде и колегата Юта Хаук. Тя ще ни каже какво ще се случи с а, тук с а, нас. Има повече пари ли ще има, по-малко ли ще има. Юта, ти преобработи тази тема и може да ни кажеш И така, докладът е готов от тази седмица. Това е становище на Комисията по бюджета. Има вариант само на английски. Лошото е, че сроковете са много кратки. Няма официално решение на съвета. Трябва обаче да ние да работим върху това заключение на съвета. Има обаче заключение на Корепер – кое, което а, ще бъде подписано от отделните национални министерства до 25 юли 2011 година. Какво е включено в резолюцията? Да, ние приветстваме че както околната среда, така и общественото здраве са включени ам, и а, те също ще допринесат изпълнението на целите. В рамките на стратегията до 2020 година всички сме за а, ефективно използване на природните богатства и за едно биоземеделие. Но а, как, как, как изглеждат а, средствата и увеличението им по-точно? Ако видим проекто бюджета, тогава ще забележим, че няма замразяване на бюджета в номинално отношение. 2,6% е увеличението за екологията, а за общественото здраве 2,4%. Но ние всички знаем, че комисията работи с стойности на инфлацията от 2,9%. Значи, ако съм много учтива, ще кажа, че средствата са замразени, но ако съм искрена, ще кажа, че средствата са намалени. Това се отнася както а, и за задълженията за плащане, така и за задълженията за поети ангажименти. виждаме, ако виждам, че а, предложението на комисията, ще видим, че и там нещата стават все още, още по-лоши. Комисията изготви проекто бюджета и там се създават изкуствени маржове. Значи, какво се получава сега? Тези маржове при едно а там където е включена ЕМА, има няколко милиона, които са повече. Разбира се, ние ще внесем изменения, за да коригираме това. спешно има нужда от прилагане на законодателството в държавите членки. ние можем да си проповядваме колкото си искаме, но ако няма достатъчно персонал, който да контролира прилагането на законодателството, то тогава няма да се получат нещата. Комисията трябва да се спре с тези а, популистски изявления, че трябва да се съкръщава навсякъде, да се съкрати в администрацията. Те казват да, 5% по-малко персонал, ще променим ам, регламента за, държа, за служителите на Европейския съюз. А, но всички тези мерки според мен са доста съмнителни. Те няма да доведат до нищо. Те няма да уволнят директорите и генералните директори, за да постигнат тези 5%. Значи, <clears throat> какво правят а, а, те? Не уволняват а, а, царете, а уволняват поданиците. <clears throat> Надявам се, че ще а, разполагаме достатъчно информация от страна на комисията така че да можем да заемем позиция по отделните точки. То не става въпрос за Генерална дирекция здравеопазване или Генерална дирекция екология. Тук става въпрос за много повече генерални дирекции, в това число става въпрос и за службата за външна дейност. Трябва да имаме това предвид, е, да е, държим нещата под око. Втората част. Втората част, която не беше в нашото портфолио, е свързана с е, продоволствената сигурност. А също и за групите в неравностойно положение. Никога не сме имали проблем преди, защото имаше винаги достатъчно средства в бюджета за земеделието но в една държава членка, която много добре познаваме, тя подаде жалба, въпреки че тази държава никога не е работила по тази програма, никога не е ам, не се е възползва от средствата по тази програма. Тази страна каза, ние си имаме добра социална политика и е, това си е наша работа, защото това е, попада в рамките на принципа за субсидиарност. Много държави членки обаче са се облагодетелствали от тази програма. Не знам а, дали ти разполагаш тази информация, но при мен идват с Диакони, АВО, всички тези организации, а, които а, предоставят храна на, а, на хора в а, неравностойно положение и те казват, не можем така да работим, ние трябва да убедим Германия да вземе участие защото и в Германия не стигат парите. Но а, Германия подаде жалба и Европейския съд каза, да, Германия има право. А, това излиза извън рамките на правното основание, върху което се а, базира ОСП. А, да, обаче комисията до сега не ни е предложила друго а, правно основание а, дали това да стане под едно А или да се плати от а, Европейския социален а, фонд, и, обаче средствата ще са много по-малки, по-малко. Трябва да се гарантират обаче трябва да се гарантира налично достатъчно средства в крайна сметка, като имаме предвид ситуацията, в която се намираме в Европа трябва да задействаме нещата така, че да се установи в крайна сметка едно правно основание, възоснова на което да се продължат тези програми. Значи, кампанията в този си вид не може да продължи. ние нямаме и фонда за тютюна, защото този фонд сме получавали средства, за да можем да предупредим а, всички от опасността от тютюнопушенето. Тази кампания е една много разумна и ефективна кампания. Тя е свързана с действия, свързани с повишаване на осведомеността на гражданите, а, също и, и целева група на тази кампания са и младите хора. И сега това, че в рамките на програмата за здравеопазване ще може да се води тази кампания срещу тютюнопушенето е нещо добро, защото ще бъдат допълнени ще бъдат отпуснати допълнително 10 милиона евро. Относно фармакобдителността, знаем, че ЕМА получава повече задачи. Знаем, че ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, получава повече персонал, но а, ние не можем да направим нищо, ако нямаме този бюджетен въпросник. Трябва а, да се знае а, колко повече персонал е необходим и колко повече средства са необходими. А, при, е, относно Европейската комисия за химическите вещества, там също е необходим допълнителен персонал. Сега, по отношение на комисията, искам да се обърна с един апел към тях. Беше ни предоставен срок е, за и е, внасяне на измененията, изменения както към проекторезолюцията, така и а, изменения за за промяна на бюджета. И аз нищо не съм не съм предприела нищо по отношение на регламента за таксите за Европейската агенция за лекарствата. многократно се обръщаме към комисията и най-накрая получихме резултатите от проучване, проведено от комисията, свързано с регламента за таксите към Европейската агенция за лекарствата. Резултатите бяха много положителни. Ние сме наясно, че тези такси не, не могат а, изцяло да осигурят финансирането на агенцията, но а, поне а, могат да се финансират мерките на агенцията, свързани с, а, промишлеността. Ние имаме нужда от този регламент за таксите, защото имаме нужда от едно предложение и след това а, да се проведе цялата законодателна процедура. Ние не знаем обаче дали а, то, този регламент за таксите може да ни бъде изпратен като предложение а, или а, ще се внесе отново резерва за, съответното, за съответната генерална дирекция. Аз внесох изменения, както казах. Всички могат да внасят изменения. За нас крайният срок е 15 юли. Внесох изменения за ЕМА, Европейската агенция за лекарствата, по отношение на приходната част, приходната част на бюджета за агенцията както и за Европейската агенция по околна среда. Също съм внесъл изменения. Изменения, свързани с средствата за агенцията. Комисията е съкратила в предложението си. Средствата за тази агенция също са съкратени работни места. Ето защо внесох моите изменения. За ам, ЕФСА, ЕКА и ECDC. Внесохме също и изменения, защото съвет и комисията бяха предвидели съкръщения. Това е за първи път и против моите принципи. направих това, защото комисията а, не проявява достатъчно а, воля. Ето защо а, ние за първи път внесохме изменения за а, свързани с а, щатните бройки. Предложихме а, допълнителни 10 места. Комисията не искаше да ги одобри, съвета така или иначе не искаше. Обаче тези 10 работни места са бюджетно неутрални, защото те се финансират чрез таксите. А, защото а, новите а, правомощия, с които е натоварена Европейската агенция за лекарствата, а, не могат да бъдат. А, а, изпълнявани без допълнителен персонал. Е, значи, е, оратора се поправи, не става въпрос за Агенцията за лекарства, а за Агенцията за химическите вещества. Така че, е, в крайна сметка няма никакъв повод да не се създадат тези нови 10 работни места. Ние направихме това допълнение. Ако си спомните последната бюджетна процедура, аз тогава казах да, комисията може да направи повече, има по-голям, по-добър поглед върху нещата и, и след това ние да се включим в процедурата за коригиращия бюджет. Обаче сега мога да кажа само едно ние трябва да създадем а, тези нови 10 работни места в а, Европейската агенция за химически вещества, защото това не ни струва нищо. А, тези работни места няма да бъдат финансирани от бюджета. А, по 8 бюджетни редове сме внесли изменения. Няма да ги изброявам сега. А, те се отнасят само до съкръщенията, предложени от съвета, така че да, ако можем да ги отхвърлим повече промени не съм а, внасяла. А, преди да приключа, ще кажа, че Томас Умър а, ми писа и каза, че днес не може да дойде, но той подкрепя това, което съм написала в резолюцията. И ЕНП няма да внася изменения към резолюцията. Аз съм много доволна, разбира се, но възможно е аз да внеса някои изменения, обаче това всичко зависи от това какво ще каже комисията. Това исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря на Юта, на Юта Халк. Ние се уповаваме на твоята управленски опит. Ние знаем, че без пари нищо не се получава. Имаме нужда от финансиране на политиката, която водим. не всички са наясно с методите, по които се определя бюджета и какви са всъщност и последствията от изпълнението на бюджета. Разбира се, хубаво е, че пете агенции, с които се занимаваме, не са не са пренебрегнати в Хелзинки, Лондон. Те изказаха своята благодарност към парламента, че той се застъпва за тях, тъй като те не са любимците на съвета. Съвета не иска да им окаже подкрепа. Така че парламента като бюджетен орган може да се занимае с агенциите и може да разгледа техните ам, а, потребности и нужди. Някои от агенциите имат свои приходи от такси. Хубаво, че има регламент за таксите, за да се знае какъв е делът на самофинансирането на тези агенции, за това, че те не се финансират на гърба на данакоплатеца. Относно общия бюджет, а, ти каза, че когато всичко върви, а, ако сме а, добронамерени, ще видим, че бюджета е замръзен, но ако погледнем реалистично, ще видим, че а, бюджета е съкратен. Комисията, комисията казва, като цяло бюджетът ще стане по-зелен. Това, което беше изпратено, беше средносрочния финансов план, а не бюджета. Беше ни казано, трябва нещата да се погледнат в общия им контекст, за това, че бюджетът ще е по-зелен. Но ти каза, че по-скоро средствата са на минус, а не на плюс. Така че ние ще видим твоите изменения Утре е крайният срок за внасянето на измененията и на 8 септември ще проведем изваредно заседание, така че да можем навременно да внесем нашата позиция в Комисията по бюджет. След колегата Храм има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Юта за извършената от нея работа. Аз е, споделям повечето от вашите заключения, господин председател, относно общия бюджет. А и комисията, Европейската комисия е права наистина, че по-голямата част от екологичните мерки ще бъдат финансирани по други раздели, но е, ние все пак се нуждаем от достатъчно средства по нашите бюджетни позиции. Е, нещо, което бих искал да подчертая е, е значението на Европейската агенция за околната среда. Възлагаме и нови задачи. И а, е добре известно, че тази агенция е една от най-добре управляваните, най-добре функциониращите от всички агенции на Европейския съюз и, и пак възлагайки и нови задачи, ние, ние ни даваме достатъчно средства. Полският министр на околната среда беше тук, говори за необходимостта от нова информация, от нови данни. Ние в такава степен разчитаме на Европейската агенция за околната среда със седалище в Копенхаген за такава допълнителна информация, че не можем да я лишим от допълнителното бюджетно финансиране, от което тя без съмнение се нуждае. Госпожа Калбах. Благодаря. Благодаря на Юта. Е, имам въпрос свързан с персонала. Колко стотици хиляди европейски служители висят на врата на европейските накупаци. Винаги се обсъжда този въпрос. В какъв персонал е на разположение, може ли да ни кажеш? Защото има много хора, които извършват наблюдения работят по програми, може ли да кажете точно какъв е техния брой? Австрийския бюджет на година отговаря на целия бюджет на Европейския съюз в тази област. А тук се говори за някакви ужасяващи цифри, едва ли не. Добре. Имам и аз един въпрос защото по време на годината се говореше за бюджетната линия за опазване на климата, защото Европейския съюз има международни задължения, свързани с опазването на климата. Сега, когато говорим за биоразнообразието, там също имаме поети задължения ние състояние ли сме да платим нашите задължения в световен мащаб, свързани с климата? Юта, преди ти да вземеш отношение, може би комисията да вземе отношение по казаното до сега. Анбойо. Ще вземете ли отношение? Surprise. Thank you, Mr. Chairman. Um, благодаря, господин председател. Аз съм представителка на Генерална дирекция на Европейската комисия за околната среда и вероятно бих могла да се спра на някои от въпросите, е, свързани с проекто бюджета, внесен от комисията. Определено е, бюджета за околната среда е, и за изменението на климата е, по седми раздел ще нарасне с 2,6%. Но по-голямата част от тези разходи нови е по програмата LIFE. За нея комисията предлага нарастване с 4,3%, т.е. над близо 2% общо нарастване на европейския бюджет. Що се отнася до Европейската агенция за околната среда, наистина е, предложението на комисията е, предполага допълнителни щатни бройки за обезпечаване на новите дейности, особено е, в областта на законодателството за климата и за качеството на атмосферния въздух. Що се отнася до изпълнението на законодателството и кадровата обезпеченост, Можем да ви дадем данните за лицата, ангажирани в Генерална дирекция околна среда. Лесно можем да ви представим тази информация. А и, и приветствам а, призива към държавите членки да подобрят начина по който прилагат в национален мащаб екологичното законодателство. И повечето вече беше казано, а именно, че бюджета става все по-зелен. Такъв е планът. Такъв е планът за многогодишната финансова рамка. Обаче трябва още веднъж внимателно да се вгледаме в законодателството. Искам да призова всички колеги, когато става въпрос за законодателството в земеделието, в а, е, регио, е, е, законодателството за регионите и така нататък, трябва да са много внимателен, защото вече се започва с протестите отвън. 30% за екологични мерки, първия стълб и така нататък. Това са неща, които няма да бъдат възприяти въобще. Как да се изразя по-точно? Нашите колеги от Земеделската комисия ще продължат да държат на тези неща. Докладът Шуре също включи тези теми, но аз искам да кажа, че ние трябва да се позоваваме най-вече на законодателството когато се правят предложения за, регионал... за политиката за регионално развитие, трябва да, обмислим нещата още веднъж. Когато говорим за вредните субсидии, изготвяме доклади. Но добре е да изразим тези неща и в цифри. какво ще струва това на бюджета, за да знаем колко. Какъв е размера на субсидиите, които са били отпуснати и субсидии, които са навредили на околната среда? Така, как, един друг въпрос. Как комисията събира а, тези средства, които са били а, обещани от а, държавите членки? Ние искаме да имаме факти. Кой е платил, кой не е платил, така че да могат да се предприемат действия на национално ниво. В Германия, например, тези данни не се предоставят. Има затруднения при предоставянето им. Относно а, многогодишната финансова а, рамка. А, това перо беше извадено а, от цялата рамка и там стои а, празно място. ПМ няма никакви данни. И така, този инструмент още не съм го видяла черно на бяло, но трябва да направим нещо по въпроса, защото в момента няма нищо. Да, експертите по бюджета са една специална порода. Много е, рядко някой ги харесва, но те имат монопол в комисията, защото те е, най-добре разбират е, бюджета и всичките тези бюджетни редове, защото а, е, ние се занимаваме с а, по различните политики. Не толкова с а, средствата. Ще дам думата на колегите ако искат нещо да кажат. Иначе искам да кажа, че ще се оставим ти да ни водиш в тази процедура за съставяне на бюджета за 2012 година. И така, преминаваме към следващата точка. Там също става за, прави, за пари. Точката представена с разсочния преглед на аргумента за Life Plus. Давам думата на представителя от Генерална дирекция Околна среда. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми е, давате тази възможност от името на комисията накратко да ви запозная с средносрочния преглед на регламента за Life Plus е, за срока 2007-2009 година. Този преглед е, бе завършен от комисията преди няколко месеца. Прегледът бе извършен от външни експерти, наети от комисията е, и на основата на широко допитване до заинтересованите страни. Главният извод от средносрочния преглед е, че програмата LIFE се оказва един много успешен инструмент. От самото му въвеждане през 1992 година. От тогава насам повече от 3000 проекта са финансирани по програмата. И така са направили един успешен принос към провеждането на политиката на Европейския съюз за опазването на околната среда. Това е основният извод, който се прави в средносрочния преглед. Нека сега малко по-подробно обоснова това твърдение. Защо е, е, лайф се разглежда като особено успешен инструмент? Първо, е, програмата изигра значима роля създаването и въвеждането в националното законодателство на директивите на Европейския съюз за местообитанията е, и дивите птици и свързаните с тях дейности по Натура 2000. На второ място, е, програмата е играла ролята на своеобразна лаборатория за развиването на нови подходи е, по отношение на най- сложните аспекти на екологичното законодателство на Европейския съюз, като например е, директивата за водите. И на трето място, благодарение на програмата, според оценката, е, е повишена осведомеността, съзнанието на европейските граждани за проблемите за околната среда, както и достъпа им до необходимата за това информация. За мнозина от европейските граждани програмата LIFE е, е, е единственият специализиран инструмент в областта на опазването на околната среда. Средносрочният преглед обаче също констатира, някои слабости, във всеки случай възможности за усъвършенстване на програмата в някои направления. Така, например, предлага се по-тясно целево съсредоточаване на програмата. На второ място се констатира, че някои направления – на програмата биха могли да бъдат по-добре дефинирани, по-добре формулирани. Така, например, направлението биологично многообразие. Там усилията биха могли да бъдат насочени в по-голяма степен към популяризирането на най-положителния опит. Прегледа също така стига до извода, че направлението информация и осведомяване все още не се разбира в достатъчна степен. Това е едно ново, ново направление на програмата и е, се оказва, че то не се оползотворява в максимална степен. Е, по-нататък констатират се трудности при е, съчетаването на ефекта на лайф с ефекта от други фондове на Европейския съюз. Част от констатациите, особено отрицателните, вече се вземат предвид за по-нататъчния програмен период във връзка с новата финансова перспектива, както и при разработването на евентуална програма, приемник на програмата LIFE. Така че позволете ми е, да е, кажа няколко думи относно бъдещите финансови възможности в тази област на основата на съобщението на комисията, вие добре знаете това, за е, бюджета на Европейския съюз за 2020 година, съобщение публикувано на 29 юни тази година в своето съобщение комисията предлага нов инструмент, който да замести лайф е, с общ бюджет на стойност 3,2 милиарда евро, е, по-голям от сегашния бюджет. И съгласно предложението на комисията, е, тази сума ще се раздели на околна среда 2,4 е, милиарда евро и 0,8 милиарда евро за другото направление, свързано с климатичните изменения. Според комисията, насочеността трябва да се запази към екологичните приоритети на Европейския съюз, т.е. климат, биологично многообразие, ефективно опозотворяване на ресурсите и общо позеленяване на економиката като особена насоченост трябва да, да има върху прилагането на практика на общностното достояние на Съюза в областта на околната среда. Според комисията в Европейския съюз не може да има общ економически растеж без устойчиво управление и опазване на околната среда, поради което и в тази си част съобщението на комисията изцяло съответства на стратегията 2020. В рамките на евентуалния нов е, инструмент, приемник на лайф, комисията, наред с традиционните подходи, е, е, разработва и един нов вид проект, така наречения от нас интегриран проект, като целта е по-целево да се привличат и други е, източници на финансиране от ЕС, наред с е, собствения бюджет по лайф, е, както и участие финансово на държавите членки. Особено в областта на биологичното многообразие, управлението на водите и на отпадъците. Оценката на въздействието на това ново предложение на комисията е на последните си етапи. От там нататък комисията ще може да излезе с конкретно предложение за нормативна уредба на по-нататъчната програма Лайф. Някъде през ноември-декември тази година ще стане това. И така в заключение, господин председател, съгласно средносрочния преглед, е, лайф до сега е била, а може и в бъдеще, да се окаже е, една важна, значима, полезна програма, инструмент е, за провеждане на екологичната политика на Европейския съюз и за разпространяването на положителния опит в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, господин Макелър. Благодаря за вашето изложение и за оценката, която направихте на програмата Live. Тя е много важна за 3000 проекта. Um, Die haben auch schon gesagt, wie es weitergeht. Sein Nachfolgeprogramm soll. Ähm, 3,2 милиарда са предвидени, които ще бъдат разпределени за екологични мерки и за специални мерки за опазване на климата. Както чухме и преди, трябва да а, се привлекат и средства от други бюджетни линии. Е, има ли някакви коментари, допълнителни въпроси от колегите? Е, аз ви попитах и по време на друго заседание за оценката на седмата рамкова програма, дали а, ще я получим скоро. Извинете, оценка на шестата а, рамкова програма, свързана с екологията и оценката на въздействието. Uh, Господин председател, комисията в момента довършва оценката на въздействието на шестата програма за а, околната среда. И тъй като вече сме а, средата на юли, предполагам, че няма да я получите преди а, е, лятата вакансия, а почти непосредствено веднага след това. Не знам колко още работа остава на колегите, но знам, че са на последната права. През първите седмици след вакансията ще бъде на лице този документ. Добре, знам също, че и полското председателство ще работи много сърно по този въпрос. И тази оценка ще покаже дали е възможна една седма рамкова програма. Добре, ако след лятната пауза вече имаме яснота по въпроса. Благодаря ви. Няма повече въпроси. Чухме какво имахте да кажете. Сега е сме на следващата точка. Може би а, малко по-рано ще се справим. Преминаваме с 20-та точка от дневния ред. Yeah. И така искам да приветствам генералния директор на Генерална дирекция екология. Ние го познаваме много добре. Последния път, когато се видяхме, залата беше пълна с служители на а, дирекция околна среда. Радваме се, че той тогава можа да дойде тук. да, господин Зебер, беше много интересно тогава. Един беше заден въпрос от сътрудник. Какво се случва, когато един депутат зададе въпрос и след това не присъства, когато се дава отговора? Чудех се какво да кажа, защото тук си е така. Но, но все пак пък асистентите са тук и слушат отговора, информацията не се губи. Това е последния ден за нас. Имаме една интересна тема, с която ще се занимаем темата, свързана с третия обзорен доклад във връзка с общението относно недостига на вода и сушите в Европейския съюз. Със сигурност това е тема, която засяга държави, региони, ам, също тема, която ще е важна за тях не на последно място поради зачастилите наводнения. And, um, it's, it's... Благодаря. Истина е, последния път, когато бях тук, залата беше пълна. Много по-пълна от днес. Но, както вие казахте, водата е и нейните проблеми са много важни за нас. Ще се опитам накратко да ви запозная с третият обзорен доклад. Ще използвам тази възможност също така да ви кажа какво възнамеряваме да направим за напред. Третият обзорен доклад, който е пред вас, показва, че положението се влушава недостигът на вода се проявява не само в източна Европа, но е обичайно явление почти във всички части на Европа, с изключение на някои от най-северните и по-слабо населени райони на Европейския съюз. Има страни като Чешката република, Кипър и Малта, съгласно чието доклади е, те се сблъскват с сериозен недостиг на вода. Има други пет страни членки, които е, страдат от суши и валежи много по-малки от обичайните. Това са Франция, Унгария, Великобритания, Португалия и Испания. Виждате различни географски части на Европа, някои от най-големите страни членки. Имаме Белгия, Холандия и Великобритания, които са преживели напоследък най-тежките суши, които са изобщо регистрирани през последните години. Тоест, наличието на достатъчно вода остава сериозна грижа. И тази грижа е не е само за Европа, защото като погледнем останалия свят, виждаме, че има милиарди хора по света, които нямат всеки дневен достъп до качествена питейна вода. Може да си представите какъв проблем е това и пред какви предизвикателства сме изправени. Важно беше това да бъде подчертано в нашия доклад. Не става дума само за проблем на околната среда, а за въпрос, който има економически последици – за земеделието, за туризма, за промишлеността, енергетиката, транспорта. И в крайна сметка проблем, който ще се повлияе върху конкурентоспособността и вътрешния пазар. В доклада се отбелязва, че редица страни членки взимат мерки за преодоляване на проблема – подкрепяме насоката, в която те работят, за по-ефективно използване на водата. Това първо и чак след това трябва да се мисли за нови водоисточници, прехвърляне на вода от едни райони в други, обесоляване на морската вода. Е, и всичко това ще има своето въздействие върху емисиите на въглероден диоксид. Какво възнамеряваме да направим? Започнали сме работа по европейски план за водите. Вече възнамеряваме до края на идната година той да бъде представен на парламента и съветът прилагаме цялостен, холистичен подход към проблемите на водата, като отчитаме четири аспекта на проблема. Оценка на управлението на речните басейни. Ние имахме задължение да представим подобен план. Имахме, казвам, той трябваше, този да бъде вече представен, но 3-4 страни още не са представили своите планове за управление на своите речни басейни. Второ, ще направим оценка за годността на законодателството по отношение на водите в Европа, за да установим дали съществува достатъчно добро законодателство, какво може да се направи, как може да се усъвършенстват съществуващите закони или да се допълнят. Също така ще направим преглед на недостига на вода и политиката по отношение на сушите и ще оценим доколко водните водоисточниците ще бъдат отрицателно засегнати от измененията в климата, защото знаем много добре, че измененията в климата допълнително допринася за влошаване на състоянието на нещата. Сега да ви дам така малко предварителна информация за това, което нашият план ще представлява. Имаме още цяла година, през която да работим по този план, за да оценим подробно всички въпроси, които споменах. Има седем области, в които смятаме, че ще трябва да работим в рамките на плана за водите. Първо трябва да помислим за земеустройството. Може би ще се удивите, че говоря за водите, пък споменавам земята. Но политиката по отношение на водите е свързана с обезлесяването, опазването, опазването на почвите, дренажните системи и други подобни, които пряко се отразяват върху количеството и качеството на водата в Европейския съюз. Тоест, всичко това управлението на териториите по отношение на земеустройството ще бъде много важно. Винаги, когато трябва да се справяме с недостиг на един или друг ресурс, трябва да обърнем взор към пазарните механизми. Необходимо е се да се интернализират разходите, да се справим с замърсяването на водите. Считаме, че е добре, че сегашният доклад показва, че редица страни членки въвеждат нови, нова ценова политика по отношение на водата, Водата вече не е неизчерпаем ресурс, който просто черпим от кладенеца, бездънния кладенец и може да използваме, когато и както си искаме, почти без пари. Трябва да се признае, че използването на водата струва пари и тази ценообразуването трябва да бъде по-ефективно. Ще продължим да обсъждаме значи, е, системата на ценообразуването, данъчното облагане, премахването на вредни субсидии, създаването на системи за разпределение на наличните водни ресурси, особено там, те части на Европа, които са най-тежко засегнати от недостигът на вода. Също трябва да се оцени ефективността на използването на водите и за да бъдат използваните по-ефективно, необходимо е да бъдат добре, добре разработени системите за отчет на това как се използва водата, да анализираме състоянието на нещата в различни части на Европа, колко вода има и как се използват водите за градски, промишлени, земеделски, транспортни и други нужди. Когато разполагаме с фактите, ще видим какви са дисбалансите и какво може да се направи, за да се подобри състоянието на нещата. Необходимо е да заложим цели за енергийна, за водно ефективно използване на водите и то за всички е, отрасли за подобряване на качеството на водата. Подобряването на качеството е една от нашите важни задачи. Друг елемент е, от нашата работа, това е нашето партньорство по отношение на новаторските решения във връзка с водите. Работим с промишлеността за да се преодолеят всички пречки за новаторските решения в областта на водоснабдяването и използването на водите. Имаме подобни партньорства с нашите колеги от Генерална дирекция научни, научно-изследователска и развойна дейност и ще се опитаме да се запознаем по-добре с наличните възможности – и да поощряваме новаторското използване на водите. Ще се запознаем с системите на управление. Първо, за да установим, че системите на управление са достатъчно цялостни, че няма пропуски в тях, където не съществуват механизми за прилагане на нашата политика. И другата страна на медала е намаляването на административното бреме, за да разполагаме с политически инструменти и то най-ефтини и най-лесно приложими инструменти. Така че всички и потребителите и другите участници в този процес да не бъдат затруднени. Друг наш приоритет това е разширяване на информацията, върху която се опираме. До края на едната година ще имаме възможност да оценим 170-те плана за управление на речните басейни, които очакваме да получим. Това са 170 речни басейна в Европа. Ще оценим, анализираме и оценим тези планове, да видим какви са намеренията на местните органи за използване на водите в тези речни басейни. И надявам се, че е, там ще, там ще получим обилна информация. Ще продължим да наблюдаваме състоянието, ще използваме сателит, спътниково наблюдение на нападение с GMS системи от Земята, за да можем непрекъснато да подаваме информация. Янеш Поточник, нашия комисар, особено държи всички наши решения да бъдат основани на достатъчно информация за състоянието на нещата. И накрая, макар и не на последно място по важност, трябва да погледнем и извън Европа, за да можем да се справим с проблемите в световен план за да видим недостига на вода, как ще, се, как ще влияе върху развиващите се страни и как бихме могли да решим проблемите, които ще възникнат във връзка с недостига на вода в момента и в бъдеще в светлината на бързото нарастване на населението. Това е общо взето картината. преди пред... обнародването на плана, знаете, до година ще бъде определена за година на водата. Всички тези проблеми ще бъдат обсъждани многократно. През пролетта на 2012 година ще организираме голяма европейска конференция по проблемите на водите. Тоест ще има много възможности до година да интензифицираме нашите контакти, да усъвършенстваме политиката си. Знам, че ще има трудности, но съзнаваме какви са проблемите и смятаме, че е, всички наши мерки трябва да бъдат свързани в една вътрешна непроизвлечива последователна система. Благодаря ви, благодаря ви за вашето изложение, за това, че ви ни представихте политиката за управление на водите в нейната цялост. проекта, който предвиждате е шедьовърът, който ще бъде готов през 2012 година. Понякога много активно се ангажирам с въпросите, свързани с водните ресурси. Водата е от изключително голямо значение. Господин Рихард Зебер има думата, той е абсолютен експерт и той получава думата. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че и аз пръв поисках, поисках думата. Полага ми се, но няма сега да успорвам това. Добре. Аз мога да престъпя реда си, няма проблем. Благодаря на генералния директор, благодаря, че той е намерил възможност да дойде лично при нас в областта на околната среда водните ресурси вземат едно много важно място. Ние не чакаме толкова много оценката, колкото този проект, който вие обявихте. Господин е, Поточник говори вече за едно изслушване, свързано с този проект. Надяваме се, че той ще бъде готов през следващата година. А, предполагам, че той е по-добре подготвен и от а, документите ми стана ясно, че ваша генерална дирекция наистина много се старае. Е, едно малко желание имам в тази връзка. Парламента до, до сега ам, не е бил включван в подготовката на такъв а, тип проекти, но смятам, че водните ресурси са много важна тема, която обхваща много области. Затова е добре, когато при изготвяне на този проект парламента е включен в цялостния процес. Имам предвид по-точно нашата комисия. А, да, има въпроси, които се решават на експертно ниво, но има а, въпроси, които се е, решават и на политическо ниво. Затова е хубаво а, през цялото време да ни информирате. А, с какво се занимавате, какво правите така, че ние да можем да дадем и някои политически идеи. Като членове на тази комисия, ние ще съпътстваме този процес в изготвянето на проекта. Във всеки един момент сме на разположение. Няколко основни неща. Когато говорим за водните ресурси, винаги чувам следното страна на комисията – управление на търсеното. Чуваме и за този холистичен подход – който трябва да бъде приложен. Не можем да се концентрираме само върху търсенето, а, ще, защото в такъв случай ще има а, проблеми в някои държави член, какъвто е случай с Испания. Не можем да се концентрираме само върху търсенето. А, трябва да видим какви други решения могат а, да бъдат предоставени. А, както казах, а, не можем да си затваряме а, очите пред такъв тип а, проблеми. Трябва още от самото начало да подходим с внимание. Значи този проект, който ви представяте, той трябва а, да вземе предвид а, и регионалния аспект. А, трябва да се мери с един аршин във всяка една държава членка. Е, значи, в един регион, като Южен Тирол, а, душовете, които пестят вода, не са много удачни, защото там а, се използват само 2% от водните ресурси. А, наистина комисията а, трябва да прилага едни, едни широко обхватни подходи, които да обхванат всичките региони ам, и да вземе предвид и нашето мнение, разбира се. Господин генерален директор, вие знаете, че а, ние искаме да реформираме а, земеделската политика и политиката за регионално развитие. Вие а, споменахте и земеустройството също като важна тема. Важно е да се вземат пред малките и средни предприятия, за да се стигне до наистина едни ефективни решения. Но ако имаме един проект, който ще излезе края на 2012 година и ще глътне 80% от средствата от бюджета, малко не са пропорционални нещата. Трябва да се действа по-експедитивно. Господин Поточник трябва да говори с ясен глас, трябва да е конкретен. Дискусиите трябва да са по-ясни, е, да се избегне всякакво недоразумение и неразбирателство, свързано с политиката по земеделие. Така, останалите неща, свързани с а, а, компетенциите на регионите и планирането и така нататък, а, трябва да има ясно разграничаване. Какво може да се прави на европейско ниво, на национално ниво, на регионално ниво? приемам, че ще изготвите е, едно предложение, което да вземе предвид всичко това, да се знае кой какво има право да прави защото през годините сме видели, че има много проблеми и някои от регионите отказват да използват предложените инструменти. Ето защо трябва ясно да се разграничи кой какви права има, кой какви компетенции има и така нататък. Относно ценообразуването. Да, говоря малко по-дълго, но ние имаме време. Искам да кажа още нещо. Относно ценообразуването трябва да сме много внимателни. Водата е обхваната и в рамковата директива за водата. Трябва да внимаваме, защото знаем, че а, цените, цената се увеличава 3-4-5 пъти, економическите ефекти са нулеви, а обаче социалното въздействие е много голямо. Пак казвам, трябва да се вземе предвид местната, регионалната политика, да, да, да се определя цена, но тя да е много ем, внимателно определена по съответните критерии Наши технологии са много добри. А, можем да ги изнасяме е, в трети страни. Може да ги изнасяме в третия свят, където да. А, с които да се спомогна управлението на водите. Не искаме е, цялата тема да бъде разгледана в глобален мащаб за земеделието това също е от, от значение. Още веднъж, накратко, господин генерален директор, моля ви, а, разширете процеса, колкото е възможно повече. А, вие сте се заели с реформите, това го знаем, а, но, но, но нека, когато нещо се случва, ние да го знаем навременно, а, ако трябва някакви промени се въведат и така нататък. А, Председателя. А, е, да, сърцето ти е пълно, главата ти е празна. Беше интересно да те слушаме. Е, да, е, знаем, че вие сте много ангажиран с темата за водите. Инес също иска да вземе думата. Благодаря, президенте. Благодаря, al, eh, bueno, en primer lugar al, al director. Инес. Благодаря, господин председател. Интересно беше това, което чухме. Аз е, благодаря на колегата е, за информацията. Ще се спра на някои от по-съществените неща. Съгласна съм с господин Зебер. Наистина, програмата ни е необходима, тя е дългоочаквана и има много какво да се направи. Изменението на климата засилва значимостта на управлението на водите. Трябва да, разбира се, да се захванем с самото водопотребление, което изобилства с проблеми, но преди всичко трябва да видим в другите области на общата политика на Европейския съюз какво може да се направи. Въпросът за управлението на, на водите е, е хоризонтален, така да се каже. И най-вече селското стопанство, но и в промишлеността, и, и в най-различни други области. Трябва да видим как се <clears throat> потребява водните ресурси и да видим как да следим кой как се отнася към водите. В земеделието е доста видно, но да вземем вноса на промишлена продукция. Той също има отношение към управлението на водните ресурси. Вие говорихте за кръстосано, междусекторно допитване до заинтересовани страни. Множество са организациите и на гражданското общество, на, на деловите среди – И всички тези аспекти са от значение в контекста на разискванията ни е, по въпроса за водите. Още повече, че не за пръв път той е на дневен ред. И е крайно време да се постегнем. Е, не, че ни куца организацията, но, но се бавим е, и имаме да наваксваме. както казах, като разширим периметъра. Ценовата политика, например, бе. Тя бе спомената. Но и стандартизацията е от значение. Социалните аспекти и така нататък. ефективността водната ефективност на сградния фонд, например, и въобще на населените места. Мисля, че в Франция е, по-настоящем се работи по това, в Испания предстои. Въпросът има значение и в рамките на финансовите перспективи регионалния фонд, структурните фондове. Въпросът за, за водните ресурси, както казах, е от хоризонтално значение. И, и е, трябва да бъде, да присъства във всяка област на политиката. И най-сетне парламентът препоръча в областта на водните ресурси, тези въпроси да се включат в стратегията 2020. Така че мерките, които се предлагат, доколкото е възможно, да водят до економия на финансови средства, а не само на вода. Тези неща имат отношение и към заетостта, да, просто погледнато и, и не особено благовидно, можем да говорим за е, реална економия на вода, за ценови стимули и санкции. Можем да обвиняваме едно или друго равнище на управление. И това, ако щете, са лошите новини. Но има и добри новини. Всичко това може да доведе до нова заетост, до развитие на екологичните дейности, които да бъдат стимул на растеж. Тоест, може и позитивно да се отстоява рационалното управление на водните ресурси. Благодаря ви, Инес. Да, вие и двамата сте от работната група по водата. Пану директорови за представение якби витичних. Жа Хибнер. Благодаря. Господин председател, аз благодаря на генералния директор за това, че ни запозна със състоянието на, на проблема. Водите са един фундаментален ресурс, природно богатство е, за човечеството. Водите имат своето економическо и потребителско значение. Водите се използват в енергопроизводството, в промишленото производство и разбира се в селското стопанство като основен фактор на селско-стопанското производство. По едно или друго време в различни части на Европа се наблюдават излишъци на вода. И ние не знаем достатъчно за това териториално разпределение на водните ресурси, за водния баланс е, в Европа. Още повече, че той се променя. Наблюдаваме засушаване там, където никога не го е имало. И вероятно трябва да мислим за складиране на, на вода, е, за изграждане на нови водоеми. И така както полагаме на картата пътната инфраструктура или мрежовата, енергийната инфраструктура, би трябвало е, да работим по териториалното разпределение на водните ресурси и на преноса на водни ресурси от един район в друг. В нашия век това не е въпрос на технология, а единствено на политическа воля. Работим по изграждането на общо европейски енергийни мрежи, защо да не помислим и за една европейска водна мрежа? Още повече, че изграждането на такава би имало своя общ положителен економически ефект чрез растеж и заетост. Крайно време е, наистина, според мен, да погледнем по-широко на този въпрос. Благодаря. Благодаря ти, Йоланда. Да се надяваме, че няма да имаме нужда от водопроводи от Полша към Португалия. Да се надяваме, че има все още достатъчно вода. Виторио Проди. Грация, директора, per е Ehm, io credo che questa sia una cosa... Благодаря на генералния директор за това, че се озова на поканата и да присъства на тази дискусия. Е, много е, много е важен въпрос и не на последно място поради това, че е, лично за мен, аз е, като член на инициативната група е, за изменението на климата не мога да не проявявам интерес към водните ресурси. Териториалното устройство, териториалното планиране е, би следвало да обърне внимание на, на водните ресурси, на тяхното запазване там, където тях ги има, колкото се може е, по-дълго. Така ще се предотврати и е, ерозията на почвите, ще се запази и нивото на подпочвените води. в населените места е, се натъкваме на специфични затруднения. Управлението на водните е, ресурси всъщност води до изчерпване на подводните е, води в населените места. А това на своя ред води до слягане е, на почвите. И значи приоритетно трябва да мислим за възстановяването на подводните води. И то не само да ги възстановим, а и да ги попълним. Тоест естественото възстановяване на подводните е, води е, би могло да се окаже недостатъчно. Всъщност би трябвало да захранваме подпочвените слоеве с вода. И една така наречена черна вода би могла да има своето енергийно значение. Значи, вероятно бихме могли да разделим, да отделим енергийния компонент на така наречените черни води. И оттам нататък е, остатъкът е, от тези условно чисти води да се насочи към промишленото потребление. Значи необходима е една цялостна стратегия за попълването на, на водния дефицит. Имайки предвид всичко това, според мен комисията, Европейската комисия, би следвало, както казах отново, да се насочи към въпроса за възстановяването на подпочвените води. това би могло да способства за възстановяването на общия воден баланс. Благодаря. Сега следващата голяма тема, свързана с въздухоплаването. Благодаря, господин председателю, съвсем кратка, защото нашите експерти по водата много подробно се спряха на темата искам да се концентрирам върху нещо, което ме интересува. Важно е водата да, темата за водата да се разглежда в а, нейната цялост, да се обърне внимание на хората, че водата е много важна. Например, в Обединеното кралство, в Ирландия, в такива островни държави е трудно а, да се прокара убеждението, че има нужда от една обща стратегия за водата. Те имат а, друг вид а, проблеми с потреблението на водата, с опазването на водните ресурси. Проблеми различни от тези в страни, където а, има засушавания. Господин председател, искам да кажа още нещо. Многократно беше подчертано, че земеделците трябва да бъдат разглеждани като една група, която потребява особено количество вода, но земеделците допринасят и за филтрирането на водата. Това трябва да бъде включено в стратегията за управлението на водите. Това филтриране на водата е много положително, защото вече рядко се намира чиста подпочвена вода. така че за земеделци трябва в бъдеще да дават своя принос. Благодаря. Карин Каренбах. Само накратко. Искам да се към колегата Бродер. Важно е да се концентрираме върху градското териториално устройство. В градовете на много места няма хубави функционални водоеми, където водата да се събира и да се потребява разумно. Примерките, свързани с стимулиране потреблението на водата, ефективното потребление на водата, трябва да се вземе предвид а, това. Трябва да се има а, предвид и укрепването на речните корита, но да се има предвид и а, тези свойства на водата, които водят до нейното очистване. Още един а, въпрос, свързан с системата за управление. Трябва да споменем и организацията по водите. Знаем, че в много страни общините са тези, които а, поемат отговорност за водоснабдяването. Така ли, трябва да стане, да, така ли трябва да останат нещата или трябва да се промени? Благодаря ви. Ако може, е, по-накратко. Така че имаме още, е, защото имам още точки. Ще се постарая. Първо, благодаря за многото коментари и мнения, които изказахте. От това, което чух, е, виждам, че е, всички работим в една и съща посока това, което споменахте за управлението на търсенето, да се излезе извън а, тези рамки. Аз вече казах, че ще трябва да продължаваме да се занимаем с търсенето а, на, а, с аспекта, свързан с търсенето на вода. Това е много а, важна а, тема. Да можем да се задоволяваме с това количество вода, с което разполагаме. Но трябва, разбира се, да имаме и една цялостна стратегия, що се отнася до водните ресурси. Знаем, че по отношение на водните ресурси има големи различия между отделните региони. Тук примера за душът, който пести вода, може би е априлска шега в немската преса. Ам, такава идея не сме обсъждали в нашата генерална дирекция, но в медиите има какво ли не. А, тук а, не става въпрос а, за предписания, разпоредби с а, какви душове да се къпят европейците. Става въпрос за това съвместно а, да а, помислим как по-добре можем да, разходв... да изразходваме е, водата, като се вземат предвид регионалните различия. Знаем, че водата е изчерпаем ресурс. В същото време искам да подчертая, че що се отнася до водата, ние сме изправени пред много проблеми от международен характер. вие казахте, че ние трябва и от правна гледна точка да помислим за определенето на тези приоритети. Ще го направим. Като погледна в момента какви затруднения има в държавите членки в момента, и има проблем въобще да се изготви дори един план, свързан с укрепването на речните корита и за това, че компетенциите са разпокъсани. Дори ако вземем за пример Дун, река Дунав, значи там трябва да се обединят национални планове на 17 държави. Това не е така просто. трябва да се стигне до едно разумно разпределяне на водните ресурси, едно разумно управление на потреблението на вода. трябва да се вземе предвид економика, транспорт, промишленост, туризъм, енергетика и така нататък. Имаме нужда от този широко спектърен подход – Виждаме, че с много малки изключения, също и в Съединените щати, това го казах и в удните ми думи, включено и в доклада, че има недостиг на вода, има проблеми с недостига на водните ресурси. Дори в Обединеното кралство имат а, много големи проблеми с а, водата, че а, в момента се наблюдава най-големия недостиг на вода до сега. Виждаме, да, че тук вали, но и Белгия има проблеми с недостига на водата. Wir leben, wir gehen in eine, in eine Phase hinein, wo wir in ganz Europa zu verschiedenen Zeitpunkten. Виждаме, че а, в Европа на различни места също същевременно а, е, няма е, достатъчно вода, а е, в същото време има наводнения в други региони на Европа. Виждате, че в Европа настъпват много големи проблеми. Трябва да се разбираме по-добре, трябва да обединим силите си, трябва да сме наясно каква е ролята на почвите трябва да помислим за методи за събиране на водата, да обхванем този механизъм на изпаряване на водата, нейното кондензиране и отново връщането и под формата на дъжд. Трябва да се из ползва капацитета и на, на почвата, а, трябва да а, се намали и процеса на вливането на реките в а, морето трябва, както казах, да обединим усилията си, да имаме съвместни подходи, защото много от проблемите имат трансграничен характер. Няма да се спирам на отделните точки, защото ще имаме повече време да обсъждаме въпроса, когато вече е изготвен плана за управлението на водните ресурси. Аз казвам, че ще работим съвместно с парламента. Вашите идеи са много важни за нас а, имаме. А, свършили сме а, много работа по техническата част, обаче много технически въпроси остават отворени. А, съвсем наясно сме, че крайна сметка ще трябва да се занимаваме с политически въпроси и в тази връзка ще ни е необходимо вашето сътрудничество и вашите идеи. Обеден съм, че следващата година, както и през второто полугодие на тази година, ще имаме много възможности да се срещаме, а, да говорим. Искам да споменя, спомена и НПО и гражданското общество, които трябва да бъдат обхванати в а, този процес. Получих сигнал, че трябва да спра. Ето защо ако не съм отговорил на някого, много съжалявам, всичко съм си записал и мога да ви отговоря в писмен вид. Благодаря ви. Нищо няма да се изгуби. Ние ще се върнем на тази тема отново. А, ние а, с удоволствие ще приемем вашата покана да участваме в изготвянето на плана. Следващата година е годината на водата. Предели сме и зелена седмица, предили сме и дебата за плана, свързан с управлението на водните ресурси. Благодаря ви много. Довиждане. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. А, така, това е тема, която искаме да обсъдим още преди лятната пауза. Това е една много важна а, тема. Господин Бекер е много известен в тази комисия. Той е генерален директор. Ние искаме да говорим за емисиите от а, въглероден двуокис. Искаме да говорим за квотите с, с въглеродни емисии. Искаме да знаем какво се случва и да се погрижи нещата да вървят добре. Давам ви а, думата. Благодаря. Благодаря за представенето. Става дума и за емисиите от морския транспорт е, и въздухоплаването. Ще говоря и за двете. Е, двете области положението с емисиите е тревожно и са необходими е, мерки. Морският транспорт емисиите все още не са регулирани, но през 2008 година се прие законодателство, което изиска от комисията да вземе мерки и ако до 2011 година не, Международната морска организация не предприеме необходимото. Комисията ще излезе с предложение, освен ако няма до тогава достатъчен напредък в международен план. Хелдегард и Нет Калас ще организират платформа на високо равнище. Вие ще бъдете представени, ще бъдат представени неправителствени организации, бизнесът. В момента се провеждат изследвания, но искам да подчертая, че комисията все още не е определила позицията си точно какви мерки. Не е решил точно какви мерки ще предложи. Поръчват се различни възможности и знаете, че под пазарни мерки, като налози, примерно, могат да бъдат приложени. Ние проучваме сега всички възможности. Както вече казах, на международно, международен план напредъкът по тези въпроси и в Международната морска организация и Столата търговска организация не е достатъчно а, задоволителен. Но днес в, в комисията по опазване на морската среда на, на ММО а, се провежда среща и се надяваме, че ще има а, споразумение за проектен индекс по отношение на енергийната ефективност за корабите. Ако комисията или когато комисията излезе със своите предложения, това ще бъде до година, това все още ще бъдат предложения. И се надяваме, че международните преговори ще продължат и е, може би ще трябва да помислим как да оптимизираме съвместната дейност между комисията, съвета и парламента, като същевременно продължим а, разговорите на ниво на Международната морска организация и ООН. Толкова за морския транспорт. За авиацията знаете, че Въпросът се обсъжда и в пресата, и другаде. Има за и против дали да се включи международното въздухоплаване в изискваните за емисиите. Знаете, че нашето законодателство беше прието още през 2008 година, беше прието с много голямо мнозинство и с тук в парламента и единодушно предприето прието в съвета, значи вече разполагаме с законодателство и уверявам ви, че правим необходимото за прилагане на това законодателство, така както беше замислено. Производителите на самолети трябва да представят доклади, онези, които използват самолети, трябва да представят доклади, Транспонирането на законодателството в страните членки вече приключва и Германия и Кипър, които до сега не са приключили, работят по въпроса и миналия петък Бундесрата в Германия одобри законодателство за транспониране на това законодателство. Сега определяме еталоните за прилагане на изискванията, получихме вече необходимата информация и най-късно до 30 септември комисията ще излезе с цифри за тези еталони. Значи преди края на годината ще можем вече да кажем на отделните въздухоплавателни компании какво се иска от тях. Инфраструктурата за търговията с емисии е на лице. Е, две американски авиокомпании и тяхните търговски асоциации започнаха съдебни дела и миналата седмица бяха първите заседания по тези дела. И е, генералният адвокат е, ни уведоми, че до 6 октомври ще излезе с решение. Тоест, съдът ще вземе решение по започна делото. Обикновено е, това става около 6 месеца след е, е, обнародването на становището на генералния адвокат. Трябва да се реши този въпрос, защото ние като институция, разбира се, спазваме законите и бихме искали да има яснота по този въпрос. В същото време водим двустранни разговори с американските власти. Например, неодавна имахме важна среща в Осло. Бяха обсъдени редица въпроси, повдигнати от американските власти. Плодотворно обмен на мнения стана там. Обсъждаме проблемите и с Китай, и с Русия. И би било Справедливо да се каже, че тези разговори са доста сложни. Мисля, че нашите доводи са достатъчно убедителни и бихме искали да се стигне до общи действия. ИКАО фактически не излезе с никакви законодателни инициативи и затова това трябва да направим ние. Може би ще се запитате за какво разговаряте с страните, които споменахте. Има един а, елемент, който се отнася до така наречените еквивалентни мерки, където става дума за изключение а, на идващите полети от страни, когато третите страни са приложили еквивалентни мерки. В такъв случай, значи, ние бихме могли да, да направим да изключение от изискванията за а, полетите, които идват от тези страни. Когато ставаше дума за включване на международните, международното въздухоплаване през 2008 година. Комисията взе редица решения по въпроси за самолетните влиянието на самолетите върху формиране на облачността и така нататък. И ние много внимателно проучваме резултатите от всичко това и все още сме внимателни и ще вземем решение, когато има по-голяма яснота по отношение на влиянието на авиацията извън CO2 върху климата по редица начини, други извън емисиите, въглеродните емисии. Благодаря ви. Много важно беше това, което казахте. 2011 преди да влезе в сила схемата за търговия с емисии. Казвате, че много въздухоплавателни компании а, проявяват а, интереси, а, други, друг вид предприятия. На второ място Китай и Съединените щати, най-големите, се включиха в плана най-накрая, обаче има и по-малки държави, но ням, надявам се, че няма да а, правим разлика между малки и големи. Големите се облагодетелстват, малките не. И така. Шестима иска да вземат думата, всеки по две минути, иначе а, ще превишим времето. Петър Лизе. Благодаря. Благодаря ви за вашето представяне. Ние приехме това законодателство след обстойни проверки и допитвания. Това законодателство ще се прилага в широки рамки в Европейския съюз. Европейците трябва да подхождат много решително срещу Китай и Съединените щати. Не можем да се подаваме на натиска на Китай и Съединените щати след годините работа, които свършихме. Не трябва да се ам, заставаме срещу нашето законодателство. По отношение а, на данъка върху националните билети. 16 долара е таксата на американците за всеки, който а, влиза или излиза от страната. А, значи, този данък а, върху билетите е много по-нисък от а, данъка върху емисиите от въздухоплаването в Германия или в други държави в Европейския съюз. Значи трябва да се види какво ще приема комисията и какво няма относно а, азотните емисии. Комисията е по-прецизна от това, което казахте вие току-що. Има е, един много точен а, график с сроковете. Относно морския транспорт искам да подчертая, че разговорите ми в Канкун доведаха до това, че организацията по морския транспорт подхожда много отговорно, но отделните държави членки не проявяват достатъчно воля. Благодаря ви, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Въпросът, който беше изложен, това е, досието е по, по принцип економическо, економическо преди всичко. Медиите, които говорят по този въпрос, а, а вие ни казвате, че освен това, което чуваме в медиите, водят се разговори с САЩ, с Китай, с други страни всички се тревожат. Е, било авиокомпаниите, които и без друго страдат от социалната и економическа криза, авиоконструкторите също се тревожат, защото Китай а, е, днес казва, ако не се промени системата, ще има самолети Airbus, които ние няма да купим, казват китайците. И трето, лете, летищата също се тревожат, техните е, управления се тревожат, защото в някои страни, някои големи компании казват, ще заобикаляме Европейският съюз, за да стигнем до САЩ или някъде другаде, ще минаваме през страните, примерно от Персийския залив, за да не а, трябва да отговаряме на тези изисквания. Сега в пред лицето на тези легитимни опасения, през юни германското и френското правителство писаха на европейския комисар, за да изразят своята тревога. До сега комисията нищо не е казала. Те са казали, няма да разглеждаме този въпрос, с изключение на това, което вие споменахте в края на словото си. Знае се, значи, пак така казах, производителите на самолети, авиокомпаниите, летишата, всички това са засегнати страни от тези мерки. Бих искал вие да ни кажете какви проучвания сте направили а, от своя страна за въздействието на всички тези мерки върху всички тези участници в този процес. Благодаря. Благодаря за това, че ни казахте какво е положението в, въздухоплаването и корабоплаването. Първо поздравявам комисията, че продължава да настоява за изпълнението на закони, които сме приели. Всички заедно. Е, разбира се, има някои които а, се тревожат от прилагането на тези закони, но в крайна сметка трябва да поздравим комисията, че настоява за изпълняването на тези закони. Обаче във връзка с това, което каза Питер Лизе, малко се разтревожих от това, което той каза по повод на така наречените еквивалентни мерки. Може би еквивалентните мерки могат да бъдат начин за заобикаляне на тези закони. Не знам дали става дума за Китай или за САЩ, малко се отдалечих от това, което казахте. А сега а, за невъглеродните а, въздействия. А, още през 2008 година би трябвало комисията да вземе решение по отношение на тези на въздействието, което не се отнася до въглеродните емисии, е по други фактори, така наречените НОКС въздействия. Необходимо е тук Питам се каква е правната основа за налозите, за които става дума. Е, достатъчно ли е правното основание, което имаме за събиране на подобни налози? Защото тук може да се сблъскаме с вето от страна на страните членки. Как ли? Благодаря, господин председател. Добре дошъл на ЖОС. И благодаря ви за експозето. Много е добре да получим най-актуална информация, особено в контекста на това, което се пише в печата. Е, вие сте наясно, парламентът е, напълно подкрепя комисията в нейната позиция. Имам няколко въпроса обаче. Както знаете, през е, есента ще започне преработката на директивата за енергийния данък. В Генерална дирекция климат, вероятно, с интерес следите процеса, сигурно оказвате известно въздействие. За моя чест, аз съм докладчик по становище на нашата комисия по тази директива и мисля, ще е да чуя дали бихте ни препоръчали нещо за по-нататъчния ход на работата. Това е един от начините, мисля, за предотвратяване на отрицателните последици. Господин Проди, Благодаря, господин председател. Мисля, можем спокойно да приемем по-настоящем, че, как да се изразя, няма всъщност данък, така да се каже, върху горивата, е, употребявани от авиокомпаниите. Така че е, лош навик вече им е създаден. И, и това трябва да го имаме предвид. можем да видим каква е политиката на Съединените щати и да заимстваме е, техния модел на пределни стойности и размяна на квоти. Това е всъщност аналогично на предлаганото от Съюза. Обаче дивидента от американската система, т.е. ползата в финансови изражения от нея, се връща обратно на хората. Чрез билетите, вероятно, за въздушен транспорт, бихме могли да разпределим част от положителния финансов ефект и по-широко сред самите пътници. Невъглеродните емисии са също важен момент. Ние в Европа работим за изграждането на единно европейско въздушно пространство, на чисто европейско небе. Подобряват се експлуатационните характеристики на авиационните двигатели. И по този начин всъщност се намаляват невъглеродните емисии. И въпреки това, самите въздушни превозвачи го знаят и, и те изпускат в стратосферата въглеродни частици. И какво става с тропосферата? В тропосферата и в стратосферата тези частици могат да останат до няколко години. Благодаря, господин Матиас. Благодаря ви за вашето изложение. Аз бях докладчик в Сянка по този документ. Тогава имахме изявление на комисията, че а, ще получим предложение, свързано с а, азотните окиси. А, вие посочихте основанията за това, защо това не става, но ние сме загрижени вие имате моята пълна подкрепа да водим тази битка. Тогава парламента искаше въздухоплаването да бъде включено в схемата за търговия с емисии. Това, че Съединените щати вкараха някакви такси в Европа, казахме, че от 7,5 тона тегло на самолети. Самолети с такова тегло ще бъдат обхванати от схемата. Ние развихме един политически инструмент, който е небюрократичен и ефективен. И този механизъм, който ние приехме, ще го защитаваме с всички сили и вие имате нашата подкрепа. По този начин ще се засили доверието в стратегията за опазване на климата. Няма нужда от, само от доклади по собствена инициатива или други документи. Просто тук става въпрос за защита на тази политика и този механизъм. По този начин ще а, засилим доверието а, на международната общност в политиката ни за климата. Господин Зебер. трябва да помислим и за това по какъв начин ще бъде приета тази стратегия и вътре в Европа, не само извън Европа. Добре е да се помисли и за допълнителните разходи и такси, които възникват от, е, при въздухоплаването какво става? Данъците са, тези налози се увеличават двойно, но средствата от тях не се вливат там, където трябва. И ако някоя държава членка реши или въобще някоя страна реши да увеличи тези налози, то това трябва да стане по ясен и прозрачен начин. трябва да сме смели да поемем в правилната посока. Имаме нужда от ясни и конкретни данни, така че да могат да бъдат взети всички аспекти във въздухоплаването, да се види какво е въздействието на този транспорт върху измененията в климата. В един случай може да се стигне до много сериозни вреди. Значи посланието е ясно. парламента призовава комисията да остане твърда в позициите си, да не отстъпва ние няма да позволим авиокомпании от други страни да да не ни спазват законодателството. Имате думата. Благодаря ви за изказаната подкрепа. Ние също категорично смятаме, че това законодателство следва да продължи да се работи по процедурата на съвместното решение. Е, що се отнася за ответните мерки и тук е, поръчките за нови самолети Airbus бяха споменати. Е, в Борже наскоро Airbus постигна сериозен успех така, в колуарите, неофициално. И трябва да го имаме предвид. Според мен единствената единственият въпрос тук е дали Airbus произвежда подходящи за бъдещата екологична политика въздухоплавателни средства и според мен отговорът е положителен. Големият е, въпрос за равностойните или еквивалентните мерки. Е, става, това, е, това е принципен въпрос за в бъдещите е, преговори относно климата и за съжаление нямаме подкрепата на САЩ в това отношение ние следваме принципа на обща, но диференцирана отговорност. Тук секторът е глобален, конкуренцията е глобална и а, е, тук, естествено, потреблението не се пада на, на бедните от развиващите се страни, а на средните класи от индустриализирания свят. Така че е, конкуренцията, солидната конкуренция на този пазар е от абсолютно съществено значение, поради което според мен ИКАО би следвало да прояви малко по-голяма активност в сектора. Добре е да се регулира трафика от и към Европа, но във всеки случай има един световен въздухоплавателен сектор, който остава нерегулиран е, така че, що се отнася до оценката на еквивалентните мерки, равноправната конкуренция между авиопревозвачите, това имаме предвид ние. Е, равноправната конкуренция и еквивалентните мерки не би следвало да доведат до положение, при което да се фаворизира един или друг въздушен превозвач, независимо от националния си происход. Трудно ще бъде да се оцени еквивалентността, но мисля, комисията вече е доказала по други въпроси, че е способна да се справи е, с такива задачи. За сега обаче няма конкретни предложения за еквивалентни мерки. Говори се за един целеви показател от 22% на ограничение на база сегашните стойности в Китай – и, има предложения и, от, и, и в Съединените щати, но официално за сега няма нищо. И ние нямаме повод да кажем каквото и да било от своя страна по тези мерки. Енергийния данък, директивата за енергийния данък е едно от особено важните съображения, разбира се, е това, че е, енергийното данъчно облагане е нещо много интересно, обаче пък всяко решение по този въпрос ще подлежи на единодушно гласуване в съвет. Ето това е сериозното предизвикателство. И а, за това за сега се следва схемата по а, търговията с емисии и по други аналогични актове, защото такива решения могат да се вземат с мнозинство. Сега вече имаме прецедента на европейската схема за търговия с емисии и можем да градим върху него. Що се отнася до азотните и други невъглеродни емисии, отбелязвам си казаното от вас. Ще обсъдя въпросите ви с колегите, но нещо, което сега трябва да кажа, е, че би трябвало да насочим усилията си към ефикасност на системата на международно равнище. И се опасявам, че тези усилия отнемат повече от е, и без това ограничените ни ресурси. Светът е все пак доста голям, е, има много двустранни отношения, които ни се налага да поддържаме и това ни отнема ресурси. Мисля, повечето от нещата коментирах, но и в последствие аз и колегите ми ще имаме предвид казаното от вас е, и, и ще ви държим в течение. Благодаря ви, е, господин е, Телбейка. Надявам се, уверихте се в подкрепата от страна на нашата комисия. Насърчаваме ви да не отстъпвате от вече заетите позиции. Благодаря. Надявам се, колеги, да се видим и днес след обед от 15 часа за размяната на мнение с полския министр на здравеопазването и по-нататък ще разгледаме въпросите за прилагането на европейското законодателство. До 15 часа. Благодаря ви.